гражданите като цяло и економиката. Какво комисията смята за такива банки като Deutsche Bank и Commerzbank и банките, кои, за които се смятат, че са твърде големи, за да им се позволи да фалират. Благодаря, госпожо Гил. Сега от името на ЕКАРЕ давам думата на господин Луке госпожо председател, госпожи и господа в еврозоната. Имаме огромен проблем с лошите кредити. 600 милион, милиарда е, евро, ако това е изобщо реалната сума. Никак не е малко. Сериозни проблеми сега о, обсъждаме едно неприложимо решение. Една сериозна законодателна мярка, която изобщо не се отнася до нашия проблем, защото всички лоши кредити, възникнали по време на финансовата и еврокризата и по време на държавния дълг, изобщо не попадат тук това законодателно предложение изобщо се отнася за лоши кредити от момента на влизането си в сила дори не обхваща лошите кредити през 19 и 20 година. Дори те няма да са веднага обхванани. След това има 3 годишен преходен период за първите мерки за отписане. Едва след 22 година ще започнем да, да се занимаваме с лоши кредити, които за сега изобщо не съществуват. И банковата и финансовата стабилност, европейската стабилност да са застрашени от кредити, които изобщо не попадат тук закона. Пореден случай, когато Политиците се хвалят, че са свършили нещо, с което изобщо не е вярно. Поредното несправене на парламента. Председателката, благодаря много, господин е, Луке. Сега от името на Алде, господин Тремоса Барселс. президент. Диар señora Домбровскис. Уважаеми комисар Домбровскис, добре дошъл отново в парламента. Уважаеми колеги, не беше лесно да включим нашите предложения и идеи, свързани с този регламент, тъй като много голям беше контрол упражняван от двамата докладчици върху това досие. Но ние продължихме с нашите усилия, защото има ангажимент към хората, които най-много страдат от необслужваните дългове. Тези дългове имат огромно човешко измерение. И това е поради неправилното прилагане на европейското законодателство. От самото начало на действието на този регламент Европейският съюз прие много за законодателство, което не беше приложено правилно в държавите членки. И директивата за бавното на е само един от многото примери. Колеги, искам да предупредя, ако не се подобри прилагането на европейското законодателство в държавите членки, рискуваме да пострадаме от нова вълна от необслужвани кредити в много държави членки през следващите години. И дори това може да доведе до нова огромна финансова и економическа криза. Така че надлежното изпълнение означава превенция и придържане към нашите правила и нашите ценности. Европейският парламент не може да се провали, като одобрява един законодателен акт, но не и друг. Само отделните директиви или регламенти няма да имат необходимия ефект, за да може необслужваните дългове да станат решен проблем. Трябва да отправим ясно послание. За това е важно да се одобри цялостния пакет, който обхваща необслужваните дългове. Това е наш дълг. Благодаря. Благодаря, господин Тремоса и Балцелс. От името на Зелените, господин Ортасун за две минути. Благодаря, госпожо председател. Нашата група споделя необходимостта да се намали пакета посветен на необслужваните кредити и да се приеме този пакет, защото тези дългове са важен източник на нестабилност. Затова споделяме целите, но смятаме, че два трябва да са основните критерии. Първо, да се изисква повече отговорност от онези финансови институции, които отпускат кредити. И второ, необходимо е, трябва да има по-голям защита на потребителя, особено у тези потребители, които не могат да обслужат своите кредити, защото не може обслужването на необслужените кредити да се извършва при огромни социални загуби, при огромна социална цена, нещо, което се случи в Испания. Ние не сме доволни от представения регламент, няма да гласуваме за него последните причини. Първо, разпоредбите за бъдещите необслужени дългове предвиждат много дълъг срок. Предвиждат се срокове от 8 години, вие предлагате 9. Ние предложихме 7 в съответствие с насоките на Европейската Централна банка. Нещо, което е разумен срок според нас. Едва 3 години след днешния ден ще влезе този законодателен акт в сила. И няма да бъдат засегнати всички необслужвани дългове, дълговете от миналото, ще се разглеждат само тези дългове, които ще бъдат емитирани след 1 април. И ние виждаме, че цялата част посветена на защитата на потребители трябва да се запази защото ние имаме една широка степен на съгласие за това, а това, което се предлага, не превещава нищо хубаво и трябва да се отчете мнението и на по-малките политически групи в парламента. Благодаря, господин Уртасил. На името на Обединената левица Мат Никой от доводите е, в полза на пакета на комисията са убедителни. Подкрепящите го казват, че това ще доведе до финансова стабилност, само че как ще постигнем това, като прехвърляме средства в паралелния банков сектор? Банките трябва да кредитират малките предприятия. Само, че липсата на търсене е онова, което ограничава кредитирането. В доклада се казва, че можем да постигнем повече защита на потребителите, но всъщност банките ще могат да оставят своите клиенти на произвола на съдбата. Това се случва в Ирландия. Имаме криза на, е, на бездомни хора, без, което е безпредседентно. Иска се този модел да се разпространи в цяла Европа. Всъщност това е пример за това, което не бива да правим. Този пакет иска да върне банките към времена, в които могат да правят огромни печалби, без да се интересуват от гражданите. Ние не можем да подкрепим този пакет, тъй като той не решава проблемите с лошите кредити, а просто ще ги прехвърли в паралелния банков сектор и семействата ще останат на произвола на съдбата в ръцете на хищниците. Господин Марко Вали. Нашата група е силно притеснена от мерките, предвидени от този пакет, защото не е, направено, не е направена оценка на въздействие върху сектора на недвижимите имоти, потребителите, гражданите, предприятията. Всичко това трябва да се подобри, защото да се стимулира по продажбата на необслужвени кредити ще доведе до спекулативен механизъм. Различни фондове консултират ЕЦБ и, и имат желание да сложат ръка върху тези необслужвани кредити. Да нямаме, да не говорим за това, че жилищата и имуществото на гражданите ще отидат в ръцете на тези фондове трябва да споменем и рисковете с дериватите и когато до, когато се случи това разпределение на риска, тогава вече ще можем да говорим и за система за гарантиране на влоговете. Благодаря, господин Вали, от името на НС, господин Зеостра. Благодаря, госпожо председател. Е, господин еврокомисар. Говорим за ограничаване и разпределяне на риска между държавите членки, но в е, новия доклад е, заключението е, че това само по себе си ще породи нестабилност. Не става дума просто както за увеличаване на дълга. Става дума за лавинообразното нарастване влиянието на финансовите институции. Предполагам, че предполагам докладчикът Ците са наясно с мнението на независими финансови експерти. Председателката, благодаря много. Сега господин Фонтулис. Благодаря, госпожо председател, господин еврокомисар. Мисля, че за пореден път, е, когато се захващаме с сериозен банков и финансов въпрос се ръководим от интересите на банките, а не толкова от доброто финансовото добруване на нормалните хора. Банките носят отговорност за това, че са предоставили кредити при неподходящи обезпечения. Нека не си умиват ръцете, включително и в отношение отговорността за кризата гражданите се обръщат към тях за помощ и изпадат в истински затруднения. Те се, това е борба на живот и смърт, особено за хората без работа и с ниски заплати. Председателката, им, имаме ли проблем с превода? Uh, е, kein е Deutsch, oder? Разбирам, че няма превод към него. Мисля си, че проблемът е решен. Моля, продължете. So, colleague, you can continue. А, колега, може да продължите. Yeah, okay. Right. Добре. Благодаря ви, госпожо председател. Необслужваните кредити са европейски проблем. И ние правим стъпка напред. Стремим се да постигнем реално намаляване на общия обем на обслужваните кредити, които предизвикват сериозни затруднения за реалната економика. До сега всичко е добре от тази гледна точка. Но има три важни неща. Първо, защитата на длъжниците. Това означава, че банките трябва да носят отговорност и както виждате в европейското законодателство за злоупотреба с договорните условия, Европейската комисия трябва много сериозно да обмисли ситуация, да помисли, да провери дали правилно се прилагат директивите. Има директиви, които не се прилагат реално на практика в редица държави членки. Виждаме, че също така много фрагментирано се прилага европейското законодателство. Сега за споделянето на риска. Има идеологически причини за това – и някои специални интереси на редица държави членки, заради които не може да се финализира банковия съюз, особено третия му стълб, който е абсолютно необходим, а именно Европейската схема за гарантиране на влоговете. Това ще бъде основа за реалната конкуренция между банките в Европейския съюз и последно, трето – в Кипър имаше проверка от аудитори. Те говориха за срив на кооперативните банки. И това се дължеше точно на необслужваните кредити. Но заключението на аудиторите беше, че европейските институции носят вина за това, защото те бяха подведени от съответните кипърски финансови органи и просто не знаех каква е реалната ситуация. Благодаря, господин Мавридес. Господин Ожук е следващият оратор. Госпожо председател, госпожи и господа, в, има напредък в финансовата ситуация в Европа от гледна точка на качеството на а, портфела и, а, ко, и количеството трупани необслужвани кредити. За да не допуснем увеличаване на тези кредити, има нужда от мерки. Затова Польша е доволна от законодателното предложение. Привличам обаче вниманието ви върху два въпроса. Първо, този единен подход, който въвеждаме днес, не отчита спецификата на държавите членки, например процедурата, законодателството, съдебната система. Освен това има нужда от оценка на въздействието. Трябва да, да сме наясно с това какво ще бъде влиянието върху предприятията, семействата и економиките на държавите членки. Благодаря. Благодаря. Следващият е господин Папа Димулис. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, ние трябва да намалим лошите кредити. Говорим за над 600 милиарда евро. Това е сериозна сума, но тук трябва да заложим предимно на защитата на потребителите от банката. Това не е постигнато в предложението на комисията, нито в съвместното компромисно предложение между ЕНП и ПЕСТ. Не постига това. Ако искаме солидна банкова система, трябва да гарантираме неуред, нерегулирания банков сектор да бъде подчинен на същите правила за отчетност и прозрачност, както и регулирания банков сектор. Тук се прави опит в това отношение и ние го подкрепяме, но иначе не сме съгласни с постоянно отлагане на проблема. Госпожо Деланге, че вече 4 години се занимавате с досието ЕДИС. Забавенето е огромно. Мандата ни изтича и споделянето на риска остава един въпрос, който изобщо не е засегнат, въпреки предложението на Европейската комисия, подкрепата на ЕЦБ и се очаква подкрепа и от Европейския парламент, но ние не го сторихме. Регламента няма смисъл без съответна директива не можем да подкрепим това закъсняло предложение. Благодаря, господин Пападимолис, казва председателката, господин Зарианополус. Една минута. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αφού χάρισε 20 εκατομμύρια. Благодаря, госпожо председател. Правителството на СИРИЗА действа на доброволна основа. наблюдаваме разпокъсаност в действията и това засяга обикновените хора, техните пенсии, бюджета на семействата. Наблюдаваме принудително изпълнение и хората биват лишени от своите жилища, защото не могат да си платят и ипотечните кредити. Това е което необслужваните кредити означават на практика. Отнемането на жилищата на хората е това, което се случва. И правителството на Сириза не променя своята позиция, независимо от това, че хиляди семейства се лишават от жилищата си. Виждаме политика на строги економии. Това е една реакционна политика. Това, което наблюдаваме е, че биват защитавани банките, а не длъжниците. Обеден съм, че отговорните за това ще платят цената при следващите избори. Доро, Клаудия. Благодаря. Следващият е господин Францулица. Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин комисар, създаването на цялостна стратегия за необслужваните експозиции е много важна цел, а, за да се за да стане финансовата система по-стабилна. Проблемът е всъщност на банките и държавите членки, но тук има и европейско измерение. Имам предвид усилията за намаляване на трупваните експозиции и за недопускане на, натрупване на лоши кредити в бъдеще и да не се допусне възникването на системни рискове в небанковия сектор. Една интегрирана банкова система ще засили устойчивостта на Европейската банкова система към сътресения, като заедно с това предложението е много важно, тъй като целта му е да гарантира достатъчно покриване на загубите, като се, с, като се измени съществуващият регламент за капиталовите изисквания. Благодаря господин Франсулика. Господин Ралф Пакет има думата за една минута. Благодаря. 714 милиарда евро. Това е огромна сума от непокрити лоши кредити. 10 години минаха от финансовата криза, а те все още присъстват в балансите на банките. Първоначално това бе голям проблем през а, и все още редица, много, редица банки имат наистина проблем. Сега се въвеждат нови правила, но трябва да бъдем по-твърди. Трябва отново се създава нов европейски фонд за защита на депозите и така нататък. Трябва да дадем възможност държавите членки да се справят с собствените си баланси. Нека това не бъде централизирано разпореждане. Председателката, благодаря господин Пакет, сега господин Либерацки. Една минута. Много благодаря, госпожо председател. Господин Добровскис, в момента анализираме един проблем, който е особено болезнен и за банките, и за онези, които са взели заем от тях. Работихме от много време, но нещата съвсем не са лесни – преди всичко става дума за разпределение на отговорността между банките и нивото на риск, което те могат да поемат и онези, които са получили тези кредити, които не са една еднородна група и също така поемат рискове виждаме, че се взимат най-различни кредити, включително потребителски кредити за посрещане на най-необходимите нужди. Необходимо е да се ограничи сегашното ниво на риска. Но има един принципен въпрос и Въпросът е до къде трябва да стигнат средствата за покриване на риска и каква отговорност трябва да поеме банковата система – Необходимо е също така да защитим и банките, за да защитим инвеститорите и възможността за инвестиции. Благодаря, уважаеми колеги. Нотис Мария с една минута. Благодаря. Ние обсъждаме темата на необслужваните кредити. Значението на това понятие в Гърция е рискът хората да си загубят къщата заради финансовите лешояди. Самата Гърция понесе последиците от съветите на тройката. Лешоядите изкупуват необслужваните кредити. Правителството на Сириза – не, оказ, не осигурява защита на а, хората, независимо от това, че може да става дума за основното жилище. Необслужваните кредити чисто и просто ще бъдат изкупени от лешоядите и а, хората ще загубят къщите си. Единственото им жилище ще бъде продадено на търг има и други начини да се подходи към този проблем. Благодаря. Има искания в рамките на процедурата спонтанни изказване. Само двама души са се записали. Ще им ще дам думата и на двамата. Господин Здориевски е първия. Благодаря, госпожо председател. 4 милиарда евро евро от кредити не са възстановени на банките, но това не е толкова страшно, защото сме във възход. Би било много по-страшно, ако бяхме в криза. По време на целия този дебат не е дадено ясно определение на проблема. Има правни празноти или системни проблеми. Може би пък причината е банковия сектор или дори това е резултат на съзнателни действия на физически или юридически реца. Говорим за финансиране на тероризъм, говорим за биткоин, за какво ли не. Банките имат много широка дейност понякога и мисля, че е най-сетне, най-сетне е време да поставим ясна диагноза на проблема, причини и размер. Председателката благодаря господин Здроевски и накрая колегата Епидидеос. Една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Банките са важна част от економиката на държавите членки. И правилно е банките да могат чрез отпускане на кредити да допринасят за реалната економика, където са реалните работни места – тук говорим не толкова за банките, а за длъжниците, които не са в състояние да изплатят дълговете си. В резултат от кризата броят на такива хора е много голям. И в много държави това явление придобива трагични мащаби поради економическото бедствие и действията на тройката – хората не са в състояние да обслуж... обслужват дълговете си. Като резултат от тях много хора губят собствените си жилища. Наблюдаваме как хората самоубиват, защото те губят жилищата, в които живеят. Мисля, че сме длъжни да защитим тези хора, защото това е основното им жилище. Не може то да им се отнема. Благодаря ви. Благодаря, господин Епитидеус. Сега ще изслушаме комисаря Домбровски. Заповядайте. Госпожо председател, Уважаеми депутати, дами и господа, най-напред искам да ви поздравя за свършната работа. Благодаря на докладчите в Сянка за подкрепата, оказана от тях. В заключение искам да кажа, че тази законодателна инициатива говори за готовността на Съюза да предприеме действия за засилване стабилността на банковия сектор и, под, и да го подготви за бъдещи е, сътресения, както и да повиши готовността му да кредитира реалния сектор. Това е много важно е, с оглед на економическото благодействие и економическия и валутния съюз. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега ще изслушаме докладчиците. Най-напред е, госпожа Деланке. Благодаря, госпожо председател. Е, колегите споменаха системата за гаранция на депозитите, в края на кризата ние поставих, не, постави европейските граждани на голямо е, изпитание в подкрепа на банките и се заклехме, че никога вече накоплаците няма да поемат ударите, а ще бъдат собствениците на, и акционерите на банките. Известно е как стои въпроса с спасяването на банките и все пак така или иначе постоянно се бърка в джоба на данакоплатците. Има сериозни разминавания между държавите членки при използването на държавни средства. Очевидно е, че ние не можем да си позволим положение с един единствен фонд, от който непрекъснато да се теглят пари. Деп Гаранцията за депозитите е важен въпрос. Може да започне, да речем, с задължително подпомагане на ликвидността на банките. Има и групи, които и държат на много сериозни гаранции от сега. Виждаме какво става в Италия, например. Дори и с лошите кредити виждаме, че няма широка политическа подкрепа в индивидуал отделните държави членки. Държавите членки не са готови сами да поемат дейността за намаляване на риска. А, и това е едно. А, имаме един колега, който е, е брат по, нагласа на, на Найджел Фараш влиза по, а, е, за две минути и прави изказвания в, на последно време. Той бива замествани от един италиански колега. А, е, може би трябва да бъдем по-амбициозни. Преведохме множество с срещи за по осъществяване на преговори. Получих сто, стотици имели от господин Застара, например, и от, от други колеги. Обръщам се към всички. Свършете си работата и след това се месете в дебата или въобще не вземайте думата. Председателката, благодаря ви. Сега господин Гуалтиери. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че този дебат показа, че всъщност ние сме приели един балансиран текст. Чухме пропаганда и от двете страни. Някои казват, че е твърде ам, тежък текст, но всъщност този текст смекчава предложението на комисията, е по-балансиран. Следователно, сега ще ни обвинят, че сме приели твърде твърд и твърде пропаганден текст. С колегата Деланген не чухме тези колеги които да изкажат мнението си по време на съставянето на доклада, а сега ни обвиняват в твърде голяма мекушавост или твърде голяма твърдост. Темата е много деликатна, много е, трудна. Успяхме да свършим работата добре и набързо и това говори за способността на парламента да разработва законодателство и когато нещо не функционира добре, някакъв орган, когато има някаква тенденция, ситуация, налага приемането на мерки, този парламент успява да се справи и да в случая става дума за намаляване на рисковите кредити и да опази интересите на гражданите, длъжниците, малките и средни предприятия. И регламентът, според мен, ще има значително въздействие в посока повече предпазливост и няма да допуска отношение и нагласи към отпускане на, необезпеч... на недостатъчно обезпечени кредити и то това ще има въздействие и върху и реалната економика. Благодаря на Естер Деланге и на всички колеги, които дадаха своята подкрепа. Благодаря и на съвета за много бързо проведените тристранни срещи. Благодаря. Благодаря, господин Гуалтиери. Мисля, че можем да кажем, че дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре. Продължаваме с следващата точка. Е, учредяване на Европейски валутен фонд с междинен доклад, си Педро Перейра и Владимир Манка. Господин Перейра, 4 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, дами и господа, реформа на Европейски механизъм за стабилност – е един от най-важните стълбове в процеса на реформата на економически и паричен съюз. Това е необходим процес, за да може да се отговори на огромните предизвикателства и недостатъците в структурата на еврото. Нещо, което стана прекалено ясно по време на економическата и финансова криза. Затова Европейския парламент дава важен принос в това отношение. Искам да благодаря за това на съдокладчика господин Манка за прекрасното сътрудничество. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка, на нашите сътрудници за прекрасния дух на сътрудничество. Нещо, което ни позволи да постигнем прекрасен резултат. С този доклад Европейския парламент защитава една двуетапна стратегия. В средно и дългосрочен план Европейския парламент заявява за пореден път своето ясно виждане за необходимостта на пълно интегриране на европейския механизъм на стабилност, за да може да се учреди Европейския валутен фонд, който ще бъде една институция, под демократичния контрол на Европейския парламент. Тъй като това не е възможно незабавно, смятаме, че в краткосрочен план трябва да продължим с реформата на Европейския механизъм за стабилност чрез реформа на междуправителственото споразумение, чрез което е създаден този механизъм. Също така предлагаме да се промени името на този механизъм на Европейски валутен фонд и знаем, че Европейската централна банка е основната институция, която отговаря за финансовата стабилност. Трябва преди всичко да засили демократичния контрол върху този механизъм от страна на Европейския парламент. За това предлагаме протокол за сътрудничество между двете институции, за да се засили диалога и парламентарния контрол. Предлагаме също директора на Европейския механизъм за стабилност да се избира от Европейския парламент. Второ, признаваме, че е необходимо да се засиля ролята на Европейски инструмент за финансова стабилност, за да може да има повече устойчивост при сътресени от финансово-економически характер и този инструмент да може да изпълнява своите задачи, без да отслабва макроекономическото наблюдение, нещо, което е прерогатива на Европейската комисия. Необходимо е да има по-голяма автономия, по-голяма независимост от Международния валутен фонд и това трябва да бъде един механизъм, който да предлага правомощия които позволяват пълноценното функциониране на единия фонд за преструктуриране и да се финализира Европейския банков съюз. Реформата на еврото трябва да върви напред. Освен бюджетния капацитет, трябва да има и много други правомощия. Но Европейския механизъм за стабилност е важна стъпка напред и очакваме съветът да може да отчете предложението на Европейския парламент, за да вървим в правилната посока. Благодаря ви за вниманието. Е, Благодаря много, колега Силва Перейра. Сега ще изслушаме втория доклад, че господин Манка. Вие също имате 4 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин заместник председател на Европейската комисия, драги колеги. Хората си спомнят финансовата помощ, която бе оказана на, Гър... оказана на Гърция, страната най-дълбоко засегната от финансовата криза, заради която създадохме Европейския механизъм за стабилност. Той бе прехвърлен пред, пред в постоянен претворен в постоянен механизъм е в помощ на страните, на пострадали от кризата, като Италия, Испания, Португалия, Кипър, които бяха загубили достъп до финансовите пазари. Те обаче трябваше да си напишат домашното, т.е. да осъж... направят структурни реформи, което в крайна сметка имаше за цел да укрепи тях... техните економики и да предотвратят предотврати подобни сътресения не само в еврозоната, но и в света изобщо. Погледнете ги сега. И Ирландия и Испания бележат, бележат рекорди Португалия бележи също големи успехи, а, а страни, които не предприемат подобни мерки, отново се затрудняват на финансовите пазари. Гърция отбелязва също солидно економическо развитие. Агенцията Муди не съвсем неодавна е, повиши с две степени рейтинга на Гърция с големи и големи шансове за бъдещи успехи и без опасност от връщане е, към е, предишното положение. Припомнете си Гърция през 11-12 година. Подобни неща преживяхме и ние в Словакия, но се оказа, че благодарение на <clears throat> Европейското сътрудничеството, евро, еврото е по-стабилно от всякога и подкрепа, подкрепата за европейската валута е исторически най-солидна след въвеждане на механизма за стабилност стана ясно, че по този начин имаме възможност да реагираме по-добре на финансови проблеми. Затова смятаме и в бъдеще да разширим възможностите на този механизъм, като по-широки действия. За, за това искаме това да бъде един европей, част от Европейския валутен съюз като разбира се се зачита и мнението на е, националните парламента. С оглед на бъдещите ресурси на европейските на, с оглед на бъдещите ресурси на Европейския съюз, Европейския парламент трябва да играе по-важна роля, както и при освобождаване на отговорност винаги да се иска мнението на Европейската сметна палата. Европейския механизъм за стабилност трябва да може да предложи на държавите членки превъзможност превентивни мерки преди да се стигне до сериозни затруднения. Финансовите системи на държавите членки могат да бъдат подпомогнати от допълнителни инструменти, които да ги подпомогнат. Европейския стабил, механизъм за стабилност не трябва да бъде на разположение само на държавите от еврозоната, а на всички държави членки. Уважаеми колеги, убеден съм, че нашите общи усилия ще доведат по-голяма сигурност и безопасност не само за еврозоната. Благодаря за вниманието председателката. Благодаря на Владимир Манка. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Добровскис. Госпожо председател, почитаеми депутати, Европейският парламент постоянно поема водеща роля при финализирането на Европейския банков съюз и укрепването на Европейски економичен и паричен съюз. Днешния дебат Помещения доклад във връзка с предложението на Комисията за учредяването на Европейския валутен фонд е още една стъпка напред. Искам да благодаря на Европейския парламент и най-вече на докладчиците, господата Перейра и Манка и докладчиците в Сянка за извършената работа. Искам също така да се обърна към онези от вас, с които комисията е работила в тясно сътрудничество през последните години по тематиката, свързана с економическия и паричен съюз. Комисията като цяло е съгласна с доклада и основните му идеи. В доклада се призовава към интегриране на Европейски механизъм за стабилност в економическия и паричен съюз. Това беше целта и на нашето предложение, тъй като ние замислихме този механизъм през 2012 година в разгара на финансовата економическа криза. Интегрирането на европейския механизъм в структурата на Европейския съюз и неговите институции ще позволи демократичен контрол от страна на Европейския парламент и националните парламенти и ще позволи да се решават проблемите, нещо, което се изтъква в доклада. Искам да подчертая също така необходимостта от държавите членки да спазват общите правила на уредбата за управление, за да, се ням, за да не се допуска при покриване или накърняване на правомощията на съответните институции и спазване на европейското законодателство. Приветствам и вашия призив за въвеждането на пруденциален предпазен механизъм до 2020 година. И накрая, ние предлагаме да се нарича този механизъм Европейски валутен фонд, но отбелязваме възраженията, прозвучали в този парламент и включени в доклада. Може би ще запазим и сегашното наименование Европейски механизъм за стабилност наблюдаваме как се води дейността по различните сфери в рамките на економически паричен съюз. В момента се преработва договора за Европейския механизъм за стабилност 3. Добавя се и потенциален предпазен механизъм към единия фонд за преструктуриране – Искам да подчертая споразумението за сътрудничеството между Европейската комисия и Европейския механизъм за стабилност от е, ноември миналата година. Това беше одобрено и от Европейския съвет. Комисията смята да интегрира Европейски механизъм за стабилност в общата уредба на Европейския съюз при следващата възможност. Първата следваща възможност. Благодаря, господин комисар. Сега ще изслушаме парламентарните комисии, но не виждам Каталин Сорин Иван от Комисията за бюджетен контрол. Е, и затова веднага преминаваме към Комисията по конституционни въпроси. Давам думата на госпожа Хюбнер за една минута. Благодаря ви много. Има два въпроса, които искам да повдигна. Включването на наследника на Европейския механизъм за стабилност в рамката. Това е важно предложение за предложението парламента отдавна настояваме да се сложи край на междуправителствените споразумения след, края, след кризата и да се включат в архитектурата на Съюза. Държавите членки в момента работят възоснова на изменение към договора за Европейския механизъм за стабилност, но интегрирането на, в Европейската рамка е въпрос, който трябва скоро да се реши. Второ, отчетността пред Европейския парламент и националните парламенти е много важно. Нужни са механизми, които да гарантират висока степен на отчетност на наследника на ЕМС. Достъп до информация е предварително условие за тази отчетност. Следователно, трябва да се осигури високо ниво на прозрачност при взимането на решение на наследника на Европейския механизъм за стабилност. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Хюбнер. Сега ще изслушаме групите. Започваме с НП и господин Ванден Кенделаре за две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, финансовата криза ни напомни, че Европейския паричен съюз има още да извърви още дълъг път много време ще мине преди той да стане факт. Националните надзорни органи е, наистина се оказаха неподготвени е, не и неподготвени за такава мащабна криза. Евро, европейския механизъм за стабилност ЕМС бе създаден именно тогава. Нека не забравяме, че това винаги има права и задължения. И този механизъм трябва да бъде на разположение на страни в затруднения. Те трябва да получат, да могат да получат подкрепа ежедневно трябва този механизъм да се прилага както предварително, така и в последствие. Е, надявам се, че сме успели да постигнем стабилност, е, на която да разчитаме в бъдеще. Радвам се, че присъствате, че господин Домбровски е непрекъснато на разположение в подкрепа на еврозоната. Но, както казах, правата върват ръка за ръка с задължения. Банковия съюз, съюза за пазар, за пазарна стабилност трябва да подпомогне стабилността на еврозоната. Председателката благодаря. Господин Ване Кенделаро от името на социалистите и демократите, госпожа Брес. Благодаря. Използваме тази възможност парламента да каже как вижда бъдещето на Европейския механизъм за стабилност с този междинен доклад. Всъщност дискусията е блокирана в съвета. Създаването на ЕМС беше успех в момент, в който редица държави членки имаха нужда от спасителни фондове, тъй като нямаха достъп до пазарите и използвахме повода да преминем към нов етап, който състои в създаването на нова среда, в която разпределението на риска и управлението на риска беше постигнато с пакета за необслужвани кредити и банковия пакет. Ето защо моята група смята, че развитието на ЕМС не би трябвало да доведе до Европейски валутен фонд. Ние трябва да вървим към създаване на Европейски фонд за стабилност. Основното е този механизъм да изпълнява определени задачи в бъдеще. Смятаме, че той трябва да се използва, за да осигурява стабилност в Европейския съюз и особено еврозоната и той има нужда от това също така да осигурява нужните гаранции за прословутия предпазен механизъм в банковия сектор. Разбира се, в съвета има раздвижване, но аз се притеснявам, че им, че ще продължи тенденцията към създаване на европейски механизъм за стабилност, че ще че ако, че ако се приеме между правителственият механизъм, а, няма да отговори на тези идеи, които ние имаме. Сега съветът не иска да чуе за интегрирането на този механизъм в рамките на договорите. Това е което, за което парламента настанява и е, смятаме, че това е правилният път напред за този механизъм. Благодаря, госпожо Берес. От името на ЕКАРЕ Ралф Пакет за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. С този доклад ние целим европейският механизъм за стабилност да бъде отразен в европейското законодателство и да предоставя финансово подпомагане като кредитор от последна инстанция. Обаче предоставянето на повече заеми няма да реши проблема, защото видяхме, че всичко това вече струваше много на дънакоплатеца и лиши държавите членки от каквито да е било стимули да се придържат към благоразумна политика в финансовата сфера. Националните парламенти трябва да могат да упражняват реален контрол. Говорим тук за предотвратяване на следваща криза и бюджетните правила трябва да бъдат посветени на тази цел и да бъдат засилени. Трябва държавите членки да мерят начини за намаляване на задлъжнилостта и фламандските данокоплаци не трябва да плащат за безгрижността на други хора. Не трябва да се губи време ние всички трябва да се носим отговорност за нашето собствено финансово състояние. Да, дам думата на господин Артюи от името на Алде. Две минути. Госпожо председател, господин еврокомисар, приветствам прекрасно свършената работа от двамата с докладчици и е, се радвам, че въвеждане на този механизъм става част от общностната рамка. Вярно е, че когато създавахме единта валута, не сме си мислили за кризисни ситуации, при която е, ще се окаже еврозоната е, във връзка с е, трудностите на Гърция и държавния дълг това, този контекст роди един механизъм, който да даде възможност за справяне с задлъжността на определени държави. Днес това става част от институционалната рамка и аз се радвам и благодаря на докладчиците, че заедно с националните парламенти работят за подпомагане на социалния капитал за европейския механизъм за стабилност, за да се даде, защото когато говорим за финансови гаранции, именно националните парламенти поемат ангажимент и дават своята благословия. Съжалявам, че не, бе, не проявихме съответна смелост на еврозоната и назначаване на общо, е, е, общностен финансов министр в качеството му на заместник председател на комисията. Ще си пожелая нещо. Нека Европейския съюз да използва своята валута както САЩ за зачитане на жизнените интереси на Европа, и извън териториално. Пожелавам си един ден да можем да използваме тази валута, еврото, като средство от економическата и търговска война за защита на нашите интереси. Още веднъж благодаря на съдокладчиците. С този междинен доклад вие постигнахте важна цел. Благодаря. Благодаря, господин Артюи. Nimissä edustaja Господин Октасун. Много благодаря. Преди всичко искам да посоча, че целта да се включи европейски механизъм за стабилност в общата общностна уредба е добра идея. И е важно обаче този механизъм да не бъде изцяло между междуправителствен, но не трябва изцяло да изнасяме на нивото на Европейския съюз това, което гарантира стабилността. Това би било много лоша идея. Не... За съжаление, ние сме в процедура, в която само даваме съгласие като парламент. Механизма за стабилност имаше много проблеми от самото начало, включително що се отнася до поставянето на